бъде след две седмици в Брюксел по време на пленарната ни сесия там. Утре продължава заседанието 20 април, вторник от 9 часа до 1 на обяд, а след това от 15 часа до 8.20.30, след това от 21 до полунащ. Програмата